Ladies and gentlemen, I would like to start. Дами и господа, бих искал да започна. Първо да приемем програмата. Одобрявате ли я? Да, одобрявате дневния ред. Искам да ви напомня, че разширения състав на бюрото ще се срещне след заседанието след срещата с Джеймс Моран, който ще е новоназначен ръководител на делегация на Европейския съюз в Египет. Искам да направя някои бележки. Поканиме господин Лянка, който е, е кой, от, който отговаря за вършите работи е, от името на парламента в е, Молдова на 21 март ще организираме дебат за създаването на службата за външна дейност. Ще извършим подготвителни работите. Миналата седмица имахме дебат с господин Копола, който е специален представил, специален представител на ОНЕ в Ирак. Той ни каза каква е ситуацията в Ирак и особено, що се отнася до въпросите свързани с лагера в Шраф. Ако сте съгласни, бих искал да го, бих искал да го поканя на някои от нашите следващи заседания, така че да ни информира по тези въпроси. Освен това, можем да поканим господин Тенферинт, който е представител на американския президент по тези въпроси. Той, както и е, бившият колега Шковак, сега ми хрумна да поканим и нея. тя е нов, новия представител в Ирак. Сега преминаваме към точка трета. Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина през 2011 година. Дорис Пак е нашия докладчик. Срока за внасяне на изменения е 9 февруари, 12 часа. Ако колегите са съгласни, ще запазим този срок. Сега Дорис има думата. Благодаря, господин председателя. Е, чудно е, че миналата година излезе този доклад, а ние едва сега изразяваме позицията на парламента по напредък е, свързан с Босна и Херцеговина. Нищо не се е случило ново. Фронтовете е, бяха доста <clears throat> конфронтирани. Обаче партиите все пак постигнаха съгласие да постигнат да изградят едно правителство, което все още не е изградено. За а, съжаление, нещата не са до изяснени. Ръководителите на отделните политически партии се обединиха около някои политически теми. И от петък и съществува закон за държавните помощи, нещо, което не е отражено, отразено в доклада ми. Това ще е една положителна промяна в доклада ми, която ще бъде включена преди гласуването му в пленарна зала. но нещата ще търпят промени, докато не се създаде окончателното правителство в Босна и Херцеговина ам, липсва желание за компромис, липсва желание за постигане на съгласие между водещи политически партии в Босна и Херцеговина. Видяхме, че миналата година а, се говореше за, за либерализирането на визовия режим, но това става само когато има сътрудничество и стабилно правителство. Ние като Европейски съюз трябва да покажем, че проявяваме голям интерес към Босна и Херцеговина. Имаме вече ръководител на делегация на Европейския съюз, който там на място наблюдава нещата. Той не само е ръководител на място там на делегация на Европейския съюз, а той е и като посланник в региона, върховен представител на Европейския съюз в региона и това е а, ръководител, който а, с... ще действа на място, няма да защитава определени економически и политически интереси, а ще следи за развитието на демокрацията в региона. Целта е да се създаде една едина държава, обаче отделните етнически групи не проявяват интерес към постигането на една такава цел. Докато отделните етнически групи смятат, че е, ще загубят нещо, че ще загубят своята идентичност и докато поддържат е, е, само своите позиции, тогава нещата няма как да бъдат променени. Босна и Херцеговина може да се присъедини към Европейския съюз само когато а, има една общо държавна функционираща администрация и представители на Европейския комисия и на Европейския съвет а, могат а, да наблюдават нещата на място. Има проблем а, свързан с корупцията а, корупцията разяжда а, цялата държава. относно военните престъпления, мога да кажа, че Босна и Херцеговина работи в тясно сътрудничество с военния, с Трибунал за военни престъпления в бивша Югославия, но все пак може да се желая един по-засилен ангажимент. Има все още проблеми, свързани с съдебната система, не само с случаите на военни престъпления. съдебната система не функционира така както трябва. Миналата година дори Лейди Ештън се намеси. Господин Дудик, председател на Република Сръбска, каза, че ще ем, има сътрудничество в областта на съдебната система. Обаче е, една държава без една обща съдебна система не може да бъде нито призната, нито може да функционира нормално. Това а, се цели с един общ диалог, който да доведе до изпълнение на заложените цели. Когато става въпроси за промени в съдебната система, трябва да се имат предвид и изнасилванията по време на войната в региона. Тези престъпления не са били разследвани и жертвите и до днес не са били компенсирани по никакъв начин. Всички политици а, трябва да положат усилия, така че тези жени а, да получат справедливи. Да получат справедливост. Сега говорим за бежанците, бежанците, които са завърнали отново, тези, които са били разселени и прогонени. Е, Босна и Херцеговина подписа декларацията от Сараево, но тази декларация трябва да бъде последвана и от е, действия и дела. Декларацията от е, Сараево е документ, който трябва да бъде приведен в действие, така че всички хора и всички бежанци, които искат да се завърнат обратно, да имат тази възможност. Нещо, което а, стои в а, всеки а, доклад. Говорим за областта Босовина. Област, в която никой не се е завърнал до сега, но това е един много а, привлекателен регион, на който може да бъде развит, но за съжаление никой не се е завърнал в този регион, защото няма нито, а, нито вода, нито ток, а, нито подслон. Когато кажем на, на президента на Република Сръбска, направете нещо, той каза, аз съм президент, аз не съм кмет. При всички положения трябва да се даде възможност на хората, които да се завърнат, да могат да се завърнат при нормални условия. Намираме се в една много неприятна ситуация. Говорим за сферата на образованието. Има 13 министерства на образованието. През 2007 година ние направихме предложение свързани с управателната програма, но, но Босна и Херцеговина няма как да вземе участие в а, тези а, програми, програми, които могат да се с младите хора. Това са малки а, неща, но когато а, те се съберат а, заедно, а, те съставляват голяма част от а, всички проблеми в страната. Говорим за вътрешния пазар, вътрешен пазар, който трябва да функционира добре, но в Босна и Херцеговина няма вътрешен пазар. Има граници между отделните етнически групи, има граници за работниците, граници за стоките и така нататък. Докато има такива ограничения, държавата не може да се развива добре и в бъдеще. Ние не можем да направим нищо от разстояние, всичко трябва да се направи на място. Знаете случая с, случая с Финчи. в споразумението от Дейтън се съдържа, че има три, три етнически групи, три народности, които трябва да бъдат обединени. Случая Финчи беше разгледан от съда и преди две години беше постановено решение, че тази um конституция трябва да бъде променена. С този въпрос трябва да се заеме самата Босна и Херцеговина без чужда международна намеса. Това е нещо, което приветстваме. новият представител, той се опитва да създаде групи, групи, на които да даде възможност за по-добро развитие и реализация. Сега искам да се върна към темата за образованието. В Босна и Херцеговина има ситуация, каквато е подобна и в други страни в Източна Европа. Говорим за частните училища, частни бизнес училища, американски училища и така нататък. И в крайна сметка, след след като а, учащите в такива учебни заведения завършат с, тесни, с техните дипломи, не могат да, да направят нищо, не могат да започнат нищо. Пред тях а, съществуват пречки. Така че а, не трябва да утежняваме джоба на родителите, които така или иначе не разполагат с много средства. Не стига, че трябва да плащат образованието на, на децата си, а и след това да трябва да вадят допълнително пари. Говорим и за Баня Лука, за правния факултет. Фак, правния факултет. Там не може да се случи нищо, има проблеми, трябва да направим нещо по въпроса с издаването на, на правни дипломи там. А, сега, го, а, говоря и а, за темата, свързана с две училища под един покрив. В едното училище ходят деца християни, в другото училище ходят деца мусулмани. Децата още от малки свикват с това, че те са различни и за това, че съседите и те пък са някакви други и те нямат нищо общо с тях. Тези, на тези деца се създават погрешни представи още от първите години в системата на образованието. Това са абсурдни ситуации и децата трябва да имат възможност да учат в едно училище под един покрив. Последният въпрос в тази област в областта на администрацията – има много голяма корупция в държавата. Освен това има и прекомерна бюрокрация. Казвам, че има 13 министри на образованието. Може да си представите колко бюрокрация съществува около тях. Сега стигам и до любимата ми тема, която не съм включила в доклада но тази тема я споменавам при всяка възможност и никой не ме обича за това, че засягам този въпрос. Значи администрацията, администрацията в сегашния си вид тя не функционира. Има 10 кантона с 10 по 10 министри. Освен това има федерално правителство и след това и общодържавното правителство. В дългосрочен план това няма как да функционира. Има 140-150 министра, толкова много пари няма, за да се дават заплати на всички. Нещата са поели в погрешната посока. Трябва да се инвестира в младите хора, в економиката, в социалните структури, а не в администрацията, която и а, взаимно си пречи. При това споменах и въпроса за економическите теми. Преминавам към въпроса за върховния представител. Знаете, че е, колегата Билт беше първият, е, първият върховен представител. Той беше представител на международната общност. Той беше този, който можеше да действа в страната както си иска. Това правиха неговите последователи. Те, те можеха да създават закони, да издават паспорти и така нататък. Те се бориха за това да има един химн, един флаг. Много закони бяха създадени по времето на, на мандата на господин Билт. И сега, върховният представител, според мен, не трябва вече да е там, да присъства там. трябва да се знае, че съществува една институция, която действа на място. Институция, която до известна степен възпрепятства политиците на място да поемат своите отговорности. Защото поли... Е, тамошните политици си казват, да, защо трябва да взимам някакви решения, с е, които да дразня моите избиратели. Според мен, е, леко, полеко, представителите на международната общност трябва да се изтеглят от страната. Това е нещо това са нещата, които исках да спомена. Много неща трябва да се направят. За наша радост много неща вече са в ход. Има област Бричко а, на север. А, там има а, мълцинство с, и това, се, това мълцинство спада към третата идентичност в а, Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина няма някакви непосредствени проблеми със своите съседки. Да се надяваме, че с Харватия ще бъде разрешен проблема на юг около Добровник. Не знам точно колко километра са там, но, но става въпрос за някакви 10 километра, през които трябва да се излезе от Босна Херцеговина, за да се влезе отново в а, Харватия. Но да се надяваме, че проблемът ще бъде разрешен между двете държави. Харватия е съсед на Босна и Херцеговина. Харватия, да се надяваме, ще стане член на Европейския съюз през 2013 година. За Босна това ще е голям проблем, защото а, Босна ще има граница, която няма да може да преодоле в един сектор, в който говорим за земеделски продукти, за хранителни продукти. Одесен години Босна и Херцеговина едва ли не се моли всеки ден на колене и Харватия да не приема тези закони, свързани с ветеринарните и фитосанитарните критерии. Така че Босна и Херцеговина може да има проблеми в областта на хранително-вкусовата промишленост, ветеринарното дело. може да се запознаете по-близо с доклада и след това да направите вашите коментари. Е, доклада е и на, на немски. Хубаво е да говорим и на немски, не само на английски. И така, колегите, ако имат някакви коментари и бележки, могат а, е, да се обърнат към мен. Да, нещата могат да се засилят на, на, на някои места, но когато нещата са прекалено остри, кога са прекалено остър език, то тогава някакси не се обръща внимание на тези думи. Ние не искаме да назидаваме тази държава, ние искаме да помогнем на хората там, искаме политиците да положат усилия и тази държава да тръгне напред. Политиците показаха готовност, че имат желание да направят нещо, нещо, което а, не съществуваше преди. Благодаря ви. <laughs>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 Е, шегувах се. Благодаря за този доклад. Ich hoffe, dass wir endlich Bewegung da hineinkommt, aber es muss auch die Bereitschaft da sein, sich selbst zu helfen. Надявам се, че ще станем свидетели на движение. Естествено, от двете страни трябва да има такова. Господин Кукан, който беше ръководител на делегацията, получава думата първи. Благодаря, господин председателю. Поздравления за госпожа Пак за прекрасния и доклад и за това, че е, направи такова изчерпателно е, уводно изложение. Докладът е, засяга всички животрептущи въпроси и много добре описва общата картина на положението в страната. Съгласен съм с докладчика, че за съжаление повечето сфери, свързани с европейската интеграция, напредъкът е ограничен. В това отношение Босна и Херцеговина изостава зад другите страни в региона. Страхувам се, че това съм го казвал няколко пъти, но положението не се променя. Така е. Страната се нуждае от спешна демонстрация на способност да се справи с европейската интеграция. А това няма да бъде възможно, ако няма изначални реформи и ефективно функциониращи институции на всички административни равнища. Общото споразумение е, по е, закона е, за преброяването и по закона за държавните помощи са все сигнали, че може да се постигне напредък в Босна и Херцеговина. Има напредък и по отношение на Конституцията, надявам се, във връзка с решението на Европейския съд по правата на човека, но ще бъдат необходими задълбочени, много по-задълбочени усилия в много повече сфери. Реформи на съдебната власт, укрепване на върховенството на закона, укрепване е, и задълбочаване на реформата на държавната администрация. Всичко това няма да бъде възможно, ако босненските политици не съдействат. Те трябва да поемат пълната отговорност за обединяване на силите си и за придвижване напред на процеса на интеграция. Само с обща визия, с общо разбиране за бъдещето на страната може да се постигне това. Е, това има значение и за международния контрол над страната. Съгласен съм, че трябва да е, започнем да търсим решение е, за свеждане на отговорността и задълженията за функционирането на страната като цяло на по-скоро местно ниво. Има много неотложни въпроси, които трябва да бъдат решени през едния период и се надявам, че е, с новото държавно правителство ще се постигне осизаем напредък по отношение на реформите. Е, това е важно не само за европейската интеграция. Най-важно е за гражданите, за народа на Босна и Херцеговина. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика госпожа Пак за нейния доклад. Като докладчик Сянка от групата на социалистите и демократите искам да споделя някои бележки. Няма да повтарям това, което вече бе казано. Разбира се, сега Босна и Херцеговина а, Положението е след доста дълъг период на липса на развитие. Сега виждаме а, така, наченки на развитие, начални стъпки, правителство, което заявява, че ще започне да изпълнява определени задачи. Също така бе постигнато съгласие по закона за преброяването. За държавните помощи бе постигнато съгласие. Това е, е виждането и на моята група. Трябва да вземем предвид как се изпълнява споразумението от Дейтън, особено глава 7 от него и е, как се работи за връщането на вътрешно разселените лица. Всички искаме да видим стъпки за изменяване на Конституцията – и специално трябва да се занимаем с измененията, които ще бъдат предложени от специално сформираната за това комисия. Важно е да бъдат взети предвид и решенията на Конституционния съд за съответствието, за двойното гражданство на босненците и за съдбата на вътрешно разселените лица. Е, значи, това са въпроси, е, които не са уредени законодателно, а трябва да бъдат уредени по някакъв начин. Е, също така много е важен въпрос, споменат от госпожа Пак, за подпомагане на пострадалите от сексуално насилие по време на войната. Аз, госпожа Пак и господин Кукан, преди известно време съвместно написахме писмо до лидерите на Босна и Херцеговина. Мисля, че то е, оказа доста голямо влияние, защото след него бе приета стратегия за тези жертви. Повече от 10 000 жени пострадаха от такива престъпления по време на войната, но сега проблемът остава. В края на годината стратегията трябваше да бъде приета, но Република Сръбска на този етап е, не участва в процеса а участието й е важно за изпълнението на стратегията. В крайна сметка, без Република Сръбска няма как да се осъществи процесът. И най-сетне отношенията на Босна и Херцеговина с Харватска. През 2013 година Хърватия ще стане държава член на Европейския съюз. Обща граница между двете страни е хиляди километри. Много нерешени са въпросите. Има нерешени, много нерешени са въпроси има. Има много нерешени въпроси, свързани с търговията. Госпожа пак също спомена това. Общо заето това са темите, които исках да засегна от името на своята група, тази на социалистите и демократите. Очаквам и за напред да си сътрудничим добре с госпожа Пак. Госпожа Корнелис. Благодаря, господин председателю. Мисля, че като цяло докладът е много качествен и е много добре, че госпожа пак е, успя да открои и изтъкне сфери, в които е постигнат напредък. Е, също така е стимулиращо, че има е, закон е, за държавните помощи. Сега се нуждаем само от е, закон е, за преброяването и може би те трябва да влязат и в сила, кой знае. Аз мисля, е, че е, има и неща, които не са толкова добри. В доклада трябва да намерим равновесие между наивност и свръхоптимизъм от една, от една страна това, а от друга страна е, прекаления песимизъм и негативизъм. Аз наистина се е, притеснявам за състоянието на е, съдебната е, власт. Тя се използва като политически инструмент. Вземете това, което става с господин Додек. Общо взето върховенството на закона въобще не може да бъде наречено по този начин. Блокират се държавните институции, особено съдебните органи и е, се надявам, че структурираният диалог ще даде е, резултат, но това е, ще стане само ако получи достатъчно подкрепа господин Съренсен. Това означава, че това, което прави Европейския съюз, трябва да бъде разширено и задълбочено. Не е достатъчно да имаме присъствие само в столицата. Трябва да има присъствие и в различните региони, за да могат там структурите да функционират. И също така трябва да бъде подпомогнато реформирането на съдебните органи и реформирането на Конституцията с експертни познания. Европейският съюз би трябвало да има единен фонд, единен фронт също така. Това не бе споменато, но Общо взето отношението на Европейския е, съюз към Босна е в смисъл, че има некохерентност, е, няма единен фронт. Хората там не разбират или не знаят, че е, Босна всъщност зависи от Сьоренсен и за това не трябва да правим нищо, което може да навреди на неговите позиции. Ние ще представим изменения в този дух. Като ще изразим определени опасения, защото в Босна нещата няма да тръгнат само защото ние искаме да тръгнат. А, надявам се, че е, ще се умеем да бъдем конструктивно критични като отношение. Трябва да съществува този нов структуриран диалог. Факта, че има ново правителство, със сигурност според нас ще допринесе за подобряване на положението. Ще се опитаме и това да кажем. Благодаря. Господин Бузек się gratulacji dla pani. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да се присъединя към поздравленията към госпожа Пак, нашия докладчик. Мисля, че докладът е добър. Стремим се към баланс между окоръжаване и подчертаване на необходимостта от изпълнение на задълженията – има задължение в процеса между, на отношенията между Европейския съюз и Босна и Херцеговина. Та казвам, този баланс е много важен. Аз е, бях в Босна и Херцеговина преди няколко месеца. Мисля, че от тогава много сериозен и видим е напредъкът. Особено, що се отнася до парламентарните задължения, задълженията в парламентарната сфера, които поеха мисля, че след като те реагираха така на нашите препоръки, ние трябва да реагираме на ставащото страната, защото те се нуждаят от стимулиране, от окоръжаване. Имам, разбира се, и конкретни бележки след това, което казах за необходимостта от баланса. Винаги, когато се срещам с журналисти, с политици, чувам, че много от нашите предложения са бюрократични идеи – генерирани от Европейския съюз. Трябва да се опитаме да обясним на политиците и на обществото в Босна и Херцеговина, че тези предложения е, имат много голямо значение за собствения успех на страната, тъй като промените ще и помогнат е, в трудното финансово положение, във вътрешен план, в изграждането на съдебната система. Тези промени се предлагат за да помогнат на Босна и Херцеговина, а не на Европейския съюз. Това е основният проблем, който трябва да осветлим. Трябва да подчертаваме непрекъснато, че функциониращата демокрация, свободната пазарна система, която функционира, съдебната система, която функционира добре, всичко това е важно за тях, а не само за Европейския съюз или за Европейския съюз. Ние не искаме е, Босна и Херцеговина да се превърне в страна кандидат за членство в Европейския съюз, докато няма съответствие между нейните системи и нашите. И също така, ако има напредък, трябва да имаме и готовност да е, повишим на следваща степен нивото на отношенията си. Значи това е необходимо. Ако те изпълнят е, условията, които ние поставяме, трябва да бъдем готови да дадем сигнал, че ще повишим нивото на отношенията си с тях и че ще бъдем готови да мислим за членство на Босна и Херцеговина в Европейския съюз. Благодаря, господин председателю. Госпожо докладчик, госпожо Пак. Изпитвам голямо уважение към написаното от вас. То бе много интересно – може би си спомняте, че преди няколко месеца говорихме за исляма, за мисиоманството в Босна и Херцеговина. Дойче Веле отпрати едно предупреждение в връзка с ставащото в Босна и Херцеговина. В а, а, Цитират се журналистите за това, което става там в Сараево, в Тузла. Какво мислите вие за фундаментализма, ислямския фундаментализъм? Какво мислите за протестантизма? Архиепископът на Сараево каза, че ако ислямския фундаментализъм а, хване корени в Босна и Херцеговина, мюсюлманите ще са първите, които ще пострадат. Какво мислите вие за това? За този религиозен екстремизъм, който е обвързан и с национализъм в Босна и Херцеговина? And, uh, I think that, uh, it is, I would like first of all... Благодаря, господин председателю. Първо благодаря на докладчика не мисля, че има човек в парламента, който да е по-отдаден и да гледа с по-положително око на европейското бъдеще на Босна и Херцеговина. Много благодаря за усилията и добрата воля. Трябва да кажа, че Босна и Херцеговина и стратегически, и културно погледнато към региона е много важна страна. Нашата подкрепа към европейското бъдеще на Босна и Херцеговина не бива никога да престава. Има много причини за притеснение, много повече от положителните събития там. Трябва да подчертая, че разбрахме, че политическите партии са постигнали съгласие по създаването на ново правителство, избор на министър-председател и президент. За нас това е положителен знак и дори първа положителна стъпка към новата динамика в развитието на Босна и Херцеговина назначаването на двойния представител на Европейския съюз, господин Сьоренсен, също отличен знак. Имахме много положителна среща с него. Говоря за среща между него и някои евродепутати. Желая му успех. Босна и Херцеговина има различни неща, които ни притесняват. Не е само проблема, който спомена господин Белдер преди малко. Това, което ме притеснява, е специалната сегрегация сред младите. Тя е следствие на изкуственото разделяне и създаване на граници в Босна и Херцеговина след войните. Неприемливо е за нас децата да влизат от различни входове. Входове по националност. Сръбските деца влизат от различни врати, от а, мусулманите или харватските деца. Това са съвсем очевидни проблеми в Босна и Херцеговина. И накрая трябва да кажа, че наистина е важно правителството в Босна и Херцеговина да усеща подкрепа в Европейския парламент. Благодаря. Mrs. you have the floor. Благодаря. Съгласна съм с а, всичко, което беше казано до тук, но беше зададен само един въпрос. Говори се за мусулманите от страна на Босна и Херцеговина. Да, имаше предупреждение още тогава, което беше отправено, но нещата се влушиха. Бедните, бедните младежи, които са безработни, те стават жертва на тази пропаганда, която се провежда на място от страна на Саудитска Арабия. Това са неща, които ги засяга директно, защото все пак те са представители на мусулманската общност в Босна и Херцеговина. Наясно съм с тази опасност. Това, което ме дразни е, че господин Черич. Не, не действа по по-уверено срещу тези. Lassen Sie mich nur eine Bemerkung dazu machen тези хора, които пропагандират в Босна и Херцеговина за исляма. Ако през 90-те години бяха положени повече грижи в Босна и Херцеговина по този въпрос, сега тези хора няма да ще се намират а, там. Обаче сега сме изправени пред, вече пред свършения факт и а, трябва да се борим с последиците. Manchmal denke ich an solchen Fällen, äh, wie man da einen Weckruf machen kann, denn vor zehn Jahren waren die Berichte ähnlich. Ами, преди 10 години докладите бяха а, подобни. Няма някакви усилия, особени усилия, които да са били положени. Трябва да помислим по този въпрос. Знаем, че сред че след Солун се зароди идеята е, за кандидат членство. Това е един въпрос, по който също трябва да помислим. Благодаря, госпожо Пак. Както казахме, измененията ще бъдат приемани до 9 февруари и гласуването е кога? На 1 март. Нямаме много време. Така че трябва да се опитаме да постигнем обща позиция, за да може доклада да бъде прият с голямо мнозинство. Преминаваме към точка четвърта. Става въпрос за един много чувствителен въпрос. А именно допълнителен протокол към Евро Средиземноморското споразумение, създаването на асоциация между Европейската общност и Израел. Споразумение, което беше блокирано продължение на дълъг период от време. Госпожа Декайзер е нашия докладчик по становището. Искам да я помоля да представи нейната гледна точка. Госпожо Декайзер. Merci, monsieur le, le président. Благодаря, господин председателю. Както казахте, сферата е деликатна. Казахте също, че тук е имало доста дълго време блокаж. Изчаквам. 30 секунди. Преди да премина към това, което според мен ще се очертае като проблем, да припомня лимитите на документа, с който разполагате. Това не е резолюция, не е становище, а документ работен, който според мен за момента очертава най-деликант деликатните пунктове и най-деликатните питания, които аз храня по отношение на този е, акт, на това споразумение. Този допълнителен протокол към споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел е част от от пакета, който през 2008 наричахме апгрейдинг. Но днес а, може да бъде одобрено всичко това без да е истински апгрейдинг на английски, както го наричаме на своя жаргон. От техническа гледна точка няма да става дума за истински апгрейдинг. Аз поне си зададох въпрос, така ли е наистина? И е, имам отговори по този въпрос от кабинета на Кати Аштън. Втори пункт. Дали това е акт, протокол, който засяга единствено Израел? За момента да. Но е, в известен смисъл тук говорим за родова спогодба, която може да се окаже относима към е, всички страни, участващи в политиката на добро съседство. Е, при условие, че интегрират Аки Комюнатер, тези страни е, биха могли да присъстват на европейския пазар по улеснен ред, с необходимите улеснени разрешения. Обратното също ще е вярно. Тоест Европейския съюз също ще има улеснен достъп до техните пазари. Израел е, е една от е, първите страни, е, които поискаха такова споразумение и тук бяха необходими големи усилия за възприемане на общностното право. Израел избра един сектор, в който страната е много силна фармацевтичната индустрия. Мисля, че това е един от най-силните фармацевтични производители в света, Израел. Значи секторът е много солиден там. Ако пакетът бъде погледнат от този ъгъл, ще се каже да, тук този пакет ще си остане сам за себе си. Две групи са въпросите и то са много сериозни въпроси. Първата категория са правните въпроси. Те засягат аспекта, свързан с териториалното действие, териториалните предели на действие на споразумението. Признаването на тези продукти ще трябва да става. Аз не съм юрист, може би ще се изразя лошо, но във всеки случай идеята на Израел е да се определи територията, върху която ще действа споразумението и тази територия не трябва да включва колониите. Като трябва да има специфициране – че тази територия отговаря на това, което ние като европейци на ниво Европейски съюз е, от международно правно гледна точка е, смятаме е, за израелска територия. И разбира се, тук не трябва да се има предвид само това, което Израел разбира под своя територия. Поставя се въпроса за източен Иерусалим и така нататък. Във всеки случай, по принцип, споразумението трябва да позволи да се постигне съответствие между израелското вътрешно право и международното право. Аз този проблем не мога да го реша. И господин председателю, искам парламентът да получи юридическо становище по въпроса. Комисията много работи по това споразумение. Огромна работа бе положена, бе извършена. Е, знае какво е становището на комисията, но комисията ни казва, вижте, тук имаме един такъв член, който ни казва, еди какво си, аз искам е, парламентът да има собствена юридическа позиция по този въпрос. Може да се каже, е, че по този начин се опитваме да печелим време. Господин председателю, нямам а, никакво намерение да правя отлагателни маневри. А, от дълго време е блокирано споразумението, време е да се занимаем с него, обаче ако ще се занимаваме, а, трябва да го правим а, на абсолютно солидна основа, независимо дали да говорим за юридическите или за другите му аспекти. А, вторият категория въпроси, още по-важни, особено за е, нашата комисия. Е, това е, са въпросите, свързани с политически аспект. Дошъл ли е моментът да се сключи това споразумение? Въпреки, че от е, правна гледна точка и от техническа гледна точка не говорим за апгрейдинг. Според мен има е, един спектър от доводи, които в работния документ само съм изложила. Само съм изложила, готова съм да ги доразвия другаде. Има първо задължение е, ние да сме последователни във всичките аспекти на своята външна политика и е, да не забравяме, че в сърцевината на външната ни политика стоят правата на човек. Това означава, че ние трябва да бъдем сигурни в следното. Страните с които подписваме споразумения, зачитат международното право, зачитат международното хуманитарно право и в това отношение нямаме повод за притеснение. Е, имаме споразумение с страни, които от гледна точка на правата на човека не са по-чисти от снега в никакъв случай. Но, разбира се, е, ние отчитаме не само актуалното състояние на правата на човека, и, а, е, тен, а тенденциите. Тоест, дали с оглед на един по-голям период от време нещата се развиват към по-положително състояние или към по-отрицателно състояние. Има синтез, който е направен от Европейския съюз е, в съвета по асоцииране между Европейския съюз и Израел. Този синтез е направен през февруари 2011 година, значи една година от тогава. Съветът за асоцииране тогава открои различни проблеми, които бяха шокиращи за Европейския съюз. И бе казано, съжаляваме, намираме за плачевно и така по изключение даже осъждаме. Е, тук говоря за съвета за асоцииране. Съвета създаден с споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Не говори за всички други международни доклади, международни институции, комисии и прочи, е, където също се открояват проблеми. Значи, е, в е, актовете на нашия съвет е, ние казахме, че плачевно продължаването на политиката на колонизиране. Това бе определено като заплаха за мира. Изразихме съжаление за продължаването блокиране на ивицата Газа. Искахме този блокаж да спре незабавно и е, казвахме, че е, това, което се прави по отношение на газа е недостатъчно. Е, изразихме съжаление по отношение е, на проблемите е, на. Е, малцинствата в Израел и изразихме силно безпокойство от закона за е, не, хуманитарните неправителствени организации и продължаването на тяхната дейност. А, няма да се спирам на другите въпроси. Само на тези четири нека се спрем. Една година по-късно. ако видим докъде сме стигнали по тези четири пункта, нещата, дори да вземем само колониите, са еволюирали, но към по-лошо. Ще кажа дори, че е, в момента, в който е, президента Абас постави искане за приемане в ООН, е, квартета реагира незабавно. Състави пътна карта и повтори, че това, което е важно, е не приемането на Палестина в ООН. Важното е възобновяването на мирните преговори с искане към двете страни да определят на каква основа ще преговарят за мир. И това бе свързано с искане за спиране на колонизацията. Беше даден срок за установяване на критериите за възобновяване на преговорите. 25 януари беше този срок. Той мина, нищо не стана. Тоест, в доста сфери нещата не еволюират положително, а по отношение на колонизацията, за съжаление, все още сме в тупик. За това, господин председателю, бих казала, че сигналът, който би дала нашата комисия чрез положително становище за този допълнителен протокол, макар той да засяга само е, фармацевтичната промишленост. Ми е, се струва от политическа гледна точка сигнал в смисъл, че каквото и да стане, каквото и да стане, колкото и да сме е, говорили в доклада на Декайзер, цитирам себе си, е, че ще използваме и инструментите, с които разполагаме, за да постигнем а, повече чрез повече. А, ние няма да направим това, колкото и да сме го говорили. Всъщност, ние колонизацията никога в Европейския съюз не сме я признавали. Това е сърцевината на политическата аргументация. Е, сега, правните аргументи няма да ги засягам, защото ми се струва, че там има реален проблем, но а, не е а, моя работа да го идентифицирам. Не, че си, се опитвам да протакам. Необходимо е Европейският парламент да получи правни гаранции, че този протокол ще бъде юридически жизнеспособен. И за това поисках комисията да се снабди с такова юридическо становище. Благодаря ви, господин председателю. С това изчерпвам изложението си. Äh, господин Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem Благодаря, господин председателю. Е, трябва да кажа, че съм малко изненадан от факта, че този протокол е, отнема толкова много време и е блокирано по процедурни въпроси отново толкова дълго време. Ето сега разбирам защо се случва това прочетах протокола и доколкото разбрах, в него се казва, че Европейската комисия е защитавала интереса на Европейския съюз. Става дума за едно изключително полезно споразумение, според мен. Тоест, не говорим за някаква делба, в което всеки е искал нещо да вземе и другия да му даде, а не едно сътрудничество в ограничена сфера, едно отворено сътрудничество, което съвсем ясно показва какво е сътрудничеството. Израел промени националното си сътрудничество и сега то отговаря много на нашето, затова могат и да си сътрудничат с нас и в други сфери, не само по това споразумение. Тоест, когато получаваме един документ от Европейската комисия, ние си мислим, или поне аз, че преди да дойде този документ при нас, Европейската комисия е обмислила всички възможности и варианти. Много е деликатен този въпрос, наистина много е чувствителен и Европейския парламент също трябва да даде своята оценка на базата на Европейската комисия. Но това, за което говоря, е един принципен въпрос. Той бе повдигнат и от госпожа Декайзер. Политическите инструменти, за да се постигнат определени интереси, могат да се възползват от този допълнителен протокол. Този допълнителен протокол е един добър инструмент за определени интереси, които защитават определени цели. Ние като парламентарна комисия трябва да дадем ясен отговор на този въпрос. Имайки предвид развитието на ситуацията, искам да чуя и Европейската комисия. Могат ли да ни кажат и те, чисто правен план, чисто юридически как стоят нещата? Това би било изключително полезно. Би било полезно за Европейския съюз, пък и за Европейския парламент. След това блокиране, този обструкционизъм, на който бяхме свидетели, да се съсредоточим и да постигнем съсредоточаване върху постигане на ясни резултати. Благодаря, господин Пашко. Um, the... И аз съм съгласен с предложението да поискаме юридическо становище. Имам обаче същия проблем – или да дебатираме по техническо споразумение, или да го сложим в една по-обща политическа перспектива. И всеки път, когато има такова политическо споразумение, извинете, техническо споразумение, някой ще го използва за политически инструмент. Трябва ясно да разберем дали ще подходим към същината на това споразумение или пък ще го сметнем за един политически инструмент в по-широк план. Разбира се, че знаете, че имаме определена позиция и трябва да я изразяваме, както и да посочим на страните, че трябва да седнат на масата на преговорите. Но този апгрейдинг, който е замразен в парламента от години, показва, че страните не са започнали веднага да водят преговори. В крайна сметка, има много по-дълбоки причини и мотиви за двете страни а, да действат така, както действат. Затова се питам дали посредством такива индикации работим резултатно или не. Това трябва да се изясни и за това и подкрепям искането за юридическо становище. Когато говорим за територията на Израел обаче, то тогава поставяме под въпрос всичко, свързано с Израел, защото всяко едно подписано споразумение като че ли поставя под въпрос територията. Тоест, взривяваме отношенията си с една важна държава. И знаете, че като парламентарна комисия не можем да изглеждаме предубедени пред другите, пред когото и да било. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ήδη κάνει μία συζήτηση μεταξύ... Благодаря. Вече проведохме дебат между докладчиците в Сянка. Аз съм докладчик в, в Сянка. От името на НП взех своята позиция, която е срещу позицията на госпожа Декайлицер, която иска да се обърнем за становище към юридическата комисия. Извинете, юридическата служба. Е технически въпрос. Не може, нямаме нужда от юридическо становище, когато Европейската комисия вече е взела решение, говорили сме по въпроса, докладчикът трябва да си изготви доклада. Значи може да бъде за, може да бъде против, каквото иска може да направи, но не може нашата парламентарна комисия да бави нарочно, умишлено един дебат, един доклад и да връща някакви документи обратно на юридическата служба. Ние трябва да излезем с доклад. Водещата комисия, не знам дали ще следва нашата позиция, чисто партийна. Но параметрите на въпроса са ясни. Газа, колонизацията, всичко това е ясно на всички. Ако Европейският съюз се произнесе против и каже, че трябва да отидем отвъд фактите и трябва да решим, то тогава за какво говорим? Говорим за фармацевтични продукти. Те са продукти от високо качество. Доколкото разбирам, ги произвеждат и на една доста ниска цена за потребителя. Сега няма да влизам в този въпрос за различните субстанции и, и химикали, но мисля, че ще е огромна грешка да се търси юридическо становище по политически въпрос т.е. ще се обърна към госпожа докладчика, да разгледа въпроса като докладчик политически. Моля ви, изгответе си доклада и кажете, не сте съгласна, съгласна сте. в всеки един парламент, както знаете, след един доклад се гласува в съответната парламентарна комисия. Не може сега да търсим мотиви, да връщаме въпроса, да бавим процеса, да, да се обръщаме към юридическата служба на парламента или е, към юридическата служба, на която иде друга европейска институция. Това е обструкционизъм, според мен. И, и, и... още нещо. Конфликтът между палестинците и израелците няма да бъде разрешен тук в този парламент. Няма как ние да решим проблема. Така че ясно е, че няма желание докладчицата да си изготви доклада, според мен. Така че настоявам от името на НП госпожа докладчика да изрази становище, дори и то да е отрицателно. Доклада да бъде подаден, да не действа против, да не бъде обструкционистка и ние след това ще гласи, гласуваме по нейния доклад и ще преценим какво мислим по въпрос. Е, Благодаря. Госпожа Нилсън има думата. Мерси. Благодаря. Мисля, че госпожа Декайзер е права да иска юридическо становище. Аз одобрявам това искане. Мисля, че нещата не са толкова елементарни, колкото ги представя нашата колега. Технически въпрос. Фармацевтични продукти, които са в момента произвеждани в една колония. Аз съм я видяла. Значи, и имате производство на фармацевтични продукти върху а, окупирана територия. Не може да се каже, че а, тези въпроси не стоят а, и че а, това е само технически въпрос. Аз а, преди няколко седмици а, изслушах едно представене пред Френския парламент а, във връзка а, с. А, палестинските а, територии и водата там. Знаете ли, че е, 465 хиляди е, израелски заселници в колониите е, изразходват и потребяват повече вода в колониите, отколкото над 2 милиона палестинци, които живеят там. Значи не можем да се правим, че няма връзка между един така наречен технически въпрос и правата на човека. Като член и на подкомисията по права на човека, мисля, че е основателно да не забравяме, че правата на човека са в сърцевината на нашата политика. Това е последователно и мисля, че в текста, който предлага го госпожа Декайзер, се съдържат всички важни елемента, които обосновават да не продължаваме да вървим в тази посока, в която сме вървели до сега. през юли 2011 година 27 дете, те, изпълняващи длъжността посланици в, на Европейския съюз в Израел, поискаха а, становище във връзка с продължаването на европейските инвестиции а, на е, израелски територии. Значи казвам това, защото ние имаме и политически, и технически аспекти в отношенията си с Израел и във всичко това в центъра е, е проблематиката на правата на човека. Ще бъде ли законно а, за Европейския съюз а, да търгува с страна, която окупира територии, злоупотребява и експлуатира с природните ресурси там в ущърп на местното население. И, това на всичко отгоре противоречи на Женевските конвенции. Е, Искам да помоля колегите да се изказват по-накратко. Не трябва сега този дебат да се използва, за да се обсъжда ситуацията в целия близък изток. Господин Танок. благодаря. Първо искам да се оплача. Дадена ми е една версия, която е само на френски. Останалата част от текста ми е на английски. Питам се дали още е една тактика за забавяне защото становището ми е различно от това на госпожа Декайзер. Виждам, че колегата с холандски е получил английска версия, пък аз получавам френска, което ще ме забави, за да разбера какво се случва. Съгласен съм с НП от групата на е, моята група ЕКР. Е. Смятам, че не може да забавяме и да протакаме. Вече две години се протака. Трябва да се излезе с становище, не да се иска юридическо становище и всякакви други теми да се включват тук. Ние говорим за технически доклад по търговски въпрос между демокрацията и Израел, с която имаме отлични политически е, отношения deliberately to actually have the uh, perhaps uh, unintended е, и Европейския съюз. И какво казва, всъщност правим? Наказваме нашите граждани, които няма да имат достъп до най-висококачествените фармацевтични продукти. Е, те се славят по света с това и ако не признаем тяхните продукти, всъщност действаме в ущърп на нашите граждани. Защо? Защото госпожа Декайзер смята, че Израел не се държи добре, не спазва международното право или правата на човека. Това е друг въпрос териториите, коя е територията на Израел, коя принадлежи, коя не принадлежи. Това няма нищо общо с този въпрос. Искаме от нея да се изкаже по същество, по това техническо а, споразумение за м, индустриални продукти. А тя започва да говори за спора между Израел и Палестина. Много е важен този въпрос. Ние в тази комисия много сме мисли как да върнем този въпрос на масата, как да има две държави, които да живеят в мир и разбирателство една с друга, но такъв тип политика на големите жестове, посредством забавяне на технически споразумения, които ще попречат на фармацевтични продукти да влязат в Европейския съюз, пречи и затова призовавам парламента да излезе с доклад по техническото споразумение. Благодаря. Благодаря, господин Белдър. Eh, eh, Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко подкрепям казаното от колегата Танок и то изцяло. Призовавам и аз за докладчика да а, ни представи възможно най-бързо становище по темата. Ние сме, действаме като парламент и трябва да гласуваме в кратки срокове. Колегата Салафранк. Франк. a на сеньора eh, de Kaiser el documento de trabajo que Искам да поздравя госпожа Декайзер за нейния е, документ. Аз работих е, в тясно сътрудничество с госпожа Де Кайзер и ние много се сближихме. Но тук говорим сега за едно споразумение между Израел и Европейския съюз и това е всичко. Ето защо трябва да бъде изготвено мнение по въпроса. Очудващо, изненадващо е, че <clears throat> комисията и Израел е трябвало да сключа това споразумение и то преди 30 години, споразумение, което да е обвързано с отделни правни условия. Това е едно техническо споразумение, което е с практическа насоченост. Не говорим тук за мирния процес между Израел и Палестина и за това кой го блокира и кой не. <clears throat> Има много по много теми с госпожа Дека сме на едно мнение, но по тази тема специално не сме. Госпожа Декайзер трябва да изготви становище. Дали тя смята, че а, условията не отговарят на техническото, за сключване на техническо споразумение, тогава тя трябва да го каже. Но тази процедура не е в унисон с стандартните процедури на парламента. Тук става въпрос за технически аспекти и те не трябва да бъдат слагани в рамките, определени от конфликта между Израел и Палестина. Това, от което имаме нужда, е да имаме предложение. Правната служба на комисията даде своето ясно становище, когато споразумението беше подписано. Благодаря ви. Ние сме тук, за да изразим нашите надежди и мечти, да говорим с един глас по общи теми. Да, ние искаме да има мир в Близкия изток, ние сме против насилието, ние искаме да цари мир в а, Близкия изток, да цари мир както в Израел, така и в Палестина. Ще ми се да има доста наблюдатели в двете страни, но това всичко са едни желания от моя страна, но днес не говорим за тези желания, говорим за нещо друго. Ние няма да променим нещата чрез този дебат, няма да променим ситуацията. Аз уважавам желанията и въжделенията на госпожа Де Кайзер – и уважавам за това, че тя се застъпва за тези ценности. Но сега тук трябва да се запитаме дали нашата а, позиция ще разреши тези глобални проблеми или не. А, тук ние трябва да решим дали сме за или против това международно споразумение. И ако искаме правно а, становище, ние няма да се доближим до разрешаването на проблема. защото тук има области, свързани с териториалния проблем и знаем, че израелците слагат етикет върху всичките свои продукти. Ние знаем откъде произхождат тези стоки през последните 60 години не сме е, имали възможност да се възползваме от такъв удачен политически момент. Може и да нямаме така възможност през следващите години. Ситуацията в региона е такава каквато е от много време. Трябва да отговорим на въпроса дали ние имаме право като имаме предвид, че комисията, съвета и други е, държави биха искали да има такова споразумение. Това е едно споразумение, което има чисто търговски характер, а не политически характер. Ако сега в тази страна говорим за зачитане на човешките права, искам да кажам, че за моите избиратели е важно да имат лесен достъп до лекарствени препарати. А, този улеснен достъп, дали той попада в рамка на човешките права или не. Госпожа Декайзер спомена на нейните съмнения. И ако искаме да решим един единствен проблем, може би ще е по-добре да решим по-малките проблеми, които ще доведат до разрешаване на големия а, проблем. Но казах, че пак, че тук не говорим за разрешаване на конфликта между Израел и Палестина. Комисията има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Um, all I can, uh, uh all I will, uh, content myself with saying... Ще се огранича със следното. Това споразумение бе сключено в резултат на специфичен, конкретен мандат от страна на съвета – за сключване на споразумения от подобен характер с страните от процеса Евромет. И ние договаряме подобни споразумения е, с редица страни е, от Средиземноморския басейн. Разбира се, е, процеса на, присъ... на сближаване с нашето право има страни, които са най-напреднали и ние именно по тази причина избираме тях като първи страни, с които да сключим споразумение. В фармацевтичната индустрия Израел е много сериозен участник. Направихме анализ, от който се видя, че ще има економически ползи от това регулативните въпроси да бъдат уредени на едно, а не повече от един път и да бъдат уреждани Значи, е, целта е, е ние да признаем техните регламенти е, по отношение на продуктите, в замяна на това те да признаят нашите регламенти по отношение на продуктите, така че да позволим взаимен достъп на продуктите до съответните си пазари. Целта, изричната цел на този протокол е подобряване на търговските отношения. Има и други коментари. Винаги, когато правим подобен документ, ние разчитаме на правната служба, привличаме я в работата си. Правната служба беше в течение на преговорите в тяхната цялост. Документът накрая отиде в правната служба на комисията и тя го одобри. Каза, че той е в съответствие с договор. Този конкретен документ Е, такава му бе съдбата, е, че е, преживя влизането в сила на Лисабонския договор и за това трябваше отново да бъде анализиран от правна гледна точка и получи положително становище както от нашата правна служба, така и от правната служба на съвета. Затова смятам, че комисията може, доверявайки се обосновано на своите колеги, да заяви, че позицията ни е за съответствие на е, това споразумение и на протокола е, с правото на Европейския съюз, международното право и с договора. Пак се връщам на казаното. Целта е това да бъде търговско споразумение и ние го сключваме по силата на мандат, който специфично, конкретно ни е бил предоставен от съвета за тази цел. Сега по въпроса за а, е, териториалните предели на действие. Този въпрос е уреден в раздел четвърти. Не трябва да чета, защото съм сигурен, че разполагате с текста. Там а, са посочени териториалните предели на действие. Искам още да кажа, че това е протокол към друго споразумение. По принцип, е, всички е, ограничения на териториалните предели на действие по основното споразумение се пренасят автоматично и към протоколите към това споразумение, освен ако не бъде посочено или оговорено изрично друго. Но ви приканвам да прочетете специално раздела, който цитирах, за да се запознаете. Голям напредък е, че правната комисия на съвет и самата комисия имат становище по въпроса сега. Има три становища от трите правни служби. Но какво да се прави? Господин Вайгел, искам да му дам думата. Благодаря, господин председател. Slovensko, zato ker gre za temo, kjer je očitno treba. Те говоря на словенски, защото става дума за една тема, която е доста щекотлива. Ние искаме да развием нашите економически, политически връзки с Израел, както и с всички останали държави по света. Но когато става въпрос за търговски споразумения, трябва същевременно да имаме предвид и принципите, свързани с международното сътрудничество. Ако искаме да играем и друга роля, освен роля за чисто търговски характер в света. Госпожа Декайзър подчерта ролята на зачитането на човешките права и за това, че тя подчертава политическия дисбаланс. Това е нещо важно, за да може да бъде разрешен проблема. Тук става въпрос за изграждането на селищата и последният Пример за това беше диалога между, диал... извинете, разговора между Нетаняхо и Бан Кимон. Бан Кимон каза, че трябва да се спре изграждането на селища, а Нетаняхо каза, не, не може да стане това преди да бъдат приключени преговорите, но преговори въобще не а, се провеждат. Те дори не са и започнали. Между Европейския съюз и, и Израел няма споразумение, което да не е политическо. И това споразумение с политически характер. Тук се говори за а, открито сътрудничество с държавата Израел. От друга страна, ам, сме изправени пред един друг политически въпрос. Ние сме Комисията по външни работи към Европейския парламент. Е, и сега занимаваме се с въпроса за мира в Близкия изток или сме на път да изострим ситуацията там. Всички въпроси трябва да бъдат обвързани с мирния процес в региона. Дори когато говорим за споразумение от чисто търговски характер. Тази, обаче, тази търговия се а, извършва и на територии, които са окупирани от Израел. Това е фек, факт, който не можем да пренебрегнем. Благодаря ви. Сега ще дам възможност на Вероник Декайзер да взема отношение по казаното до сега. Тя е докладчик по становище. Става въпрос за мнение за становище. И трябва да се стигне до а, решение. А, за решението е необходимо становище. Предлагам, предлагам да подходим последния начин – така че е, госпожа Декайзер да може да изготви становище и ние да не останем извън играта. Дали ще бъде прието становището или не, това е един друг въпрос, но а, е, в определените срокове ние трябва да разполагаме със становище. На второ място, друг въпрос, по който трябва да помислим, а, е, каква ще е политическата подредба. Госпожа Деказер изложи основните е, моменти и много от вас бяха съгласни с нея. Тук става въпрос за това, че тук говорим а, за а, допълнение към едно съществуващо споразумение и както господин Севич каза, това не е протокол, който е в наша полза. Това не е, значи, това не е а, протокол, който ще ядоса израелците, ами ще а, подразни самите нас. На следващо място. Това е един от инструментите, който може да се използва, с, а, а, използва в сключването с споразумение с други а, държави от Евромет. Ако продължаваме да говорим за НПО, които са изправени пред съда, то по тези въпроси няма да можем да постигнем напредък. Знаем, че в региона на Средиземноморието и Близки изток не, всички, не във всички държави цари демокрация и върховенството на закона. Значи, госпожа Декайзер трябва да подходи последния начин. Всички трябва да помислим дали не трябва в една резолюция, която да придружава това споразумение, да бъдат изложени всичките наши притеснения. За това да, че има теми от общо политически характер, които поражат притеснения у нас. И разбира се, трябва да бъдат описани процедурите, чрез които ще се постигне напредък и да се проведе дебат в нашата комисия. Това е единия, това е единия вариант. Разбира се, по време на заседанието на координаторите ще повдигна тази тема. Но виждаме, че сега, че се оказва натиск от госпожа Аштън – има натиск на една страна, двете страни да се съберат на масата на преговорите. И а, така, че а, да се стигне до едно общо споразумение, едно правителство, което да бъде ръководено от господин Абас. Необходимо е в тази връзка тук да проведеме един задълбочен дебат или пък изслушване – и да обърнем внимание на темите, които, на които се спря и госпожа Декайзер. Така че, както казах, това може да е една възможност с един пакет да отбележим напредък и в политическо отношение да постигнем повече. Като а, се опитаме да окажем влияние върху другия политическия въпрос. Така че е, това, което предлагам, е един компромис е, между това, което иска госпожа Деказер и другите, които не са съгласни с нея. Това е гласът на мъдростта, господин председателю, но а, е, ще ми позволите ли да добавя две-три неща към казаното от вас? А, включително и в отговор на колегите. Много бе казано, много бе повтаряно комисията, че е, споразумението е техническо. Вие не казахте това, господин председател, аз ви благодаря, защото се съобразихте с политическия характер на е, споразумението. Разбира се, като се има предвид и необходимостта е, от е, уравновесяване, равновесие в е, това споразумение – в отношенията между Европейския съюз и Израел. По териториалния въпрос трябва да ви припомня, че през 90-те години, 95-та или 6-та, когато се занимаваше комисаря Шейсон с тези въпроси, имаше три протокола допълнително, които бяха отхвърлени от Европейския парламент, се на основание а, териториалните предели на действие. Комисията ми казва, ами еди кой си параграф, еди кой си раздел, аз нямам текста, не съм убедена, защото имам становище на юристи, което противоречи на тази позиция. Значи, нека не оставяме нещата да замрат. Вие казвате, господин председателю, няма кой знае каква спешност. Знам, че има съветът и комисията. Е, тук е, те имат своята роля, имат правните служби, обаче все пак е, ние имаме правна служба е, също. и като имаме предвид, че не е кой знае колко успешно, освен това трябва и допълнително произност произнасяне, е, мисля, че е необходимо да вземем необходимите предохранителни мерки. Това не е отлагателна тактика. Не би трябвало е, да препятстваме изпълнението на задачата сами. Това, за което става дума, е да се дискутират и да се видят политическите аспекти, включително с Кяти Аштън, и да се види е, дали ако а, се възобновят преговорите, ще променим позицията си, но това ще промени въобще политическата рамка? А, господин председателю, вашето предложение за политически компромис показва още веднъж, че а, вие сте човек на компромиса, но ние трябва да се занимаем с въпроса а, е, из основи, политически и а, е, юридически, а не да го отмятаме просто като един технически въпрос. Това ще е в пълно противоречие с всичко, което правим в други сфери. Аз а, е, Чух от полския колега, че съм мечтател, че имам своите мечти и че той ги уважава, обаче вижте, всичко, което правим като споразумение, се съобразява и с член 2 от договора. Член 2 от договора, който изисква това, което правим да съответства на европейското право, не е мечта. Тук не сме Китай, тук сме Европа. Благодаря. Ще направя едно предложение. Да се изготви проекто становище и да имаме възможност да го обсъдим това проекто становище. Да може то да бъде прието в рамките на бюрото това може да се направи или да не се направи. Ние ще съпровождаме политическия процес в по-широки рамки. Ще обсъдим и въпрос с комисията Инта дали идеята с придружаващата резолюция е удачна. Добре, госпожо Декайсер, ако през следващите дни може да ни представите проекто становище. И, освен това и елем... да се бъдат представени елементи за една евентуална резолюция. Така че да говорим с колегите от Инта какво те смятат по тези въпроси. Съгласни ли сте? Благодаря ви. Сега по отношение на доклада на колегата Салафракос. Доклада е свързан с развитието на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз, практи и перспективи, по-специално с до Тази точка да не бъде обсъждана днес, но ще дадем на господин Салаврак възможност за 3 минути да ни информира и след това да каже срока за внасянето на измененията, които след това да бъдат обсъждани по единично. Съгласен ли сте? Е, госпожа Луначек, може ли да започваме да гласуваме, защото много колеги са дошли за гласуването. Както каза госпожа Луначек, три минути без никакви допълнителни изказвания. Моля ви, аз бях Да, той беше така добър да се откаже от дебат, затова все пак можем да дадем думата за няколко минути. Господин Салавраков. Κύριε Πρόεδρε, επειδή κατάγομαι από την Ελλάδα, ξέρω... И е, така, аз съм грък. Така че съм свикнал да ме урязват. От всякъде режат, значи ето виж и мен ме урязахте. Няма проблем. И така, в Средиземноморието има много възможности, които трябва да се използват много по-добре, много по-оптимално, с една макрорегионална стратегия. През 2010 година беше взето едно решение и то беше съветът на компетентните министри да излезе с съответна макрорегионална стратегия. Излезе точно сега една програма, програмата за река Дунав, както и за Прибалтийския регион. Аз искам да се съсредоточа върху Юнийско-Адриатическия макрорегион, защото Босния, Херцеговина, Словения, Сърбия, Черна гора, Албания, Италия, Гърция. Всички това са държави, които граничат с Юнийско-Адриатическия макрорегион. Тоест, сред тях има държави членки и държави кандидатки. Всички те е, граничат с тези морета. Има най-различни данни, които може да намерите в моя доклад, но за да улесня дебата, мога да кажа следното. Искаше ми се да изразя съответни становища, но така или иначе няма време. На разположение съм, ако имате предложения за изменение, но основните моменти са следните. Първо, морската, защитата на морската среда и Ιόνιο Πέλαγος και τη Μεσόγειο. Επίσης, θεωρώ σημαντικό... Знаем какви са проблемите на Юнийско-Адриатическия регион и затова е необходима морска безопасност. Тази е, макрорегионална стратегия ще е много важна и защото има различни предизвикателства, свързани с сигурността и отбраната Знаете какви са проблемите, които срещаме с Средиземноморския юг. И за да се справим с тези проблеми, трябва да търсим нови решения на иммиграционните потоци, на пиратството и така нататък. Това са някои от големите предизвикателства, пред които сме изправени. А, изтекаха ми трета минути. Ами добре, тогава спирам до тук. Ето, показвам, че ние гърците успяваме. Успяваме дори с ограничено време, с урязано време. Разбира се, много благодаря на всички сътрудници, които ми помогнаха при изготвянето на документа. И мога да ви гарантирам, че аз спазвам всички правила. Надявам се и другите. Благодаря, господин Салавраков, че се вместихте във вашето време. Сега преминаваме към точка 6. Гласуване. Започваме с гласуването. Моля, подгответе картите си. Сега първо ще гласуваме е проект установище за освобождаването отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година. Госпожа Нец е докладчик. Няма я. Това ще ускори цялото упражнение. И сега, кой е за изменение Едно Против? Въздържали се, отхвърля се. Второ. Второ изменение. За? Против? Приема се. Изменение трето. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто в две части. Първо, заличаване and sometimes unavoidable. Кой е за това заличаване? Против, въздържали се. Приема се заличаването. Кой е за Останалата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. Две части. Първата част. Думата assistance. Кой е за? Против въздържали се, приема се. След това, втората част, The Implementation до Environmental Standards, кой е за, против, въздържали се, не се приема. Отхвърля се. Седмо. За. Против. Приема се. Осмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто. За. Против въздържали се, приема се. Електронно гласуване по цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Каза. Госпожо Декайзер, не се притеснявайте. But not the American Express. <laughs> не с American Express обаче. <laughs> Госпожа Декайзер прави коментари извън микрофона. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, един против, няма въздържали се. Поздравления! Сега преминавам към доклада Джанако.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 26 за, 20 против. Приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 22-23 са оттеглени, четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 27. Не. Мисля, че прият бе първи компромис. Добре, 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Моля групата на социалистите да гласува повече, казва председателя. 28 <laughs> за против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по целия доклад. Прекратете гласуването. 38 за. Вие. Добре, значи 39 с вашия глас, 1 против, 7 въздържали се. Поздравление на докладчика. Сега преминаваме към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 Прекратете гласуването. Да. 29 против, значи се отхвърля. 17 за. Против, въздържали се, приема се. 18 за. Против, въздържали се, приема се. 19 за. Против, въздържали се. Мисля, че по същия начин бе отхвърлено, както и при предишното изменение. Добре, проверка електронна, моля гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Прекратете гласуването. 22 за, 25 против, отхвърля се. 20 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. Пада. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис. Е, две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Приема се.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 Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против.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 против, въздържали се, приема се. Осно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се, 6 за, против. Нека да проверим електронно. Мисля, че бе прието. Прекратете гласуването. 27 на 21 приема се. Едно за, против, въздържали се, Две за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по проекто резолюцията с всички изменения. Прекратете гласуването. С 47 47 гласа за, 1 против, няма въздържали се, приема се. Надявам се, че гласуването в Исландия ще даде подобни резултати. Поздравления за докладчика. Извинете, какво казахте? Коментарите се правят извън микрофона. Председателят се смее. Не, това няма да влезе в протокола, казва той. И така, преминаваме към стратегията за търговия и инвестиции на Европейския съюз за Южното Средиземноморие след революциите на арабската пролет. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 на две части. Първа част без включително християнските общности за, против, въздържали се, приема се. А кой е за останалата част, за, против, въздържали се, приема се също. Компромис 2 е за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 9. За. Против въздържали се. Приема се. 10. За. Против въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против въздържали се. Приема се. 14. Изменение за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 4. За против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, отхвърля се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по проекта на становище с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа за Два против, без въздържали се. Приема се. Поздравление на докладчика. Госпожа Квистхут Ровол. Сега гласуваме проекта за въздействие върху предоставянето на помощ на извършеното от комисията по по на отговорност по управление на външната помощ от централните служби към делегациите. Ако сте разбрали какво казах, имате право да гласувате. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 2. 2. Изменение 2 за против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. Искате ли да проверим? Добре, нека проверим по електронен път. Изменение трето. Край на гласуването.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 с устно изменение. Едно. За, против, въздържали се, приема се. Добре. Die Abstimmung изкишлас. Проверяваме. Край на гласуването. А, всъщност се отхвърля. 24 на 24 гласа. Аз самият не се преброих, за това така стана. Сега трябва да гласуваме десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Само двама души гласуваха против. Аз така видях. Не преувеличавам. Сега електронно гласуване. Край на гласуването. Да, одобрено е. 45 на 4 гласа. Благодаря ви. Поздравления за докладчика. Може би е добре сега да направим кратка пауза.